Добре дошли на днешното заседание. Днес имаме пълен езиков режим, с изключение на малтийски и хърватски. Искам да ви уведомя и за гостите ни на днешното заседание. Първо господин Хави Лопес е поканил група посетители, 30 социалисти, представители е, на Вале Ориентал в е, Каталония и Испания. Те ще дойдат в 11.30. Е, госпожа Морин Шартие, надявам се, скоро ще дойде. Тя има група гости, 21 общо. Те ще присъстват на разискванията, посветени на седмицата на Африка в Европейския парламент от 11.15. От господин Фодолис имаме 14 политолози, е, студенти. Те в момента са в залата. Добре дошли на вече дошлите. Останалите ще поздравя, когато влязат. На 17 ноември се проведе е, социалната среща в Гьотеборг, като изпълняваш длъжността председател на е, парламентарната комисия бях е, поканена също и госпожа Кунева, Месариш, Вандер Кендерле и други членове на комисията. Дали забравих е, някого да посоча по именно? Надявам се не. Ако е така, неволен е пропускът ми. От наша гледна точка е, срещата беше много плодотворна, защото тя пряко отговаря на съдържанието на нашата работа. И проведохме разнообразни и съдържателни дискусии. Точка трета от дневния ред. Uh, uh, диалога за командироването. Агнес, моля ти се, искам да ти дам думата, така че веднага заеми място близо до микрофон. Първата тристранна среща за командироването беше в Страсбург. Много добре протече. Ефикасно протече, а и резултатите са добри. Следващите три странни срещи също са планирани на 28 ноември в Брюксел, на 4 декември също в Брюксел и на 13 декември в Страсбург. Не зная дали имаме право да сме оптимисти, но като имам предвид добрия резултат от първата тристранна среща, не е невъзможно да постигнем резултат на 13 декември. Най-малкото е възможно да се надяваме. На госпожа Юнгерия сега искам да дам думата – за да ни разкаже за резултата от е, първата тристранна среща и плановете за заседанията с докладчиците в Сянка. И така, заповядайте. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Вие вече представихте част от информацията пред е, комисията. Аз също останах с усещането, че започнахме разговорите в много положителен дух, макар и те да са много трудни. Имаме различни теми, различни становища, предложения и контрапредложения. в рамките на нашия мандат, както и а, нашата позиция и съвета. Но така или иначе, първата тристранна среща беше посветена на изясняване на темите, които според нас имат особено значение. Същото сториха и съветът и комисията, така че да е ясно какво ще обсъждаме. Този въпрос е изчистен. Госпожа Съдокладчика ще дойде всеки момент. Имаме предложение от съвета за темите, които те искат да бъдат обсъдени на трите дати, които вие, госпожо председател, вече посочихте. Амбициозно е председателството на съвета, но преди да започнат тристранните разговори, аз се срещнах с ръководителя на българското постоянно представителство, което ще поеме председателството. Те също имат големи амбиции. И с радост ще подемат темата. Така че от съдържателна гледна точка Никак няма да е лесно, но мнозина са изпълнени с желание да постигнем смислени и добри резултати. Има ли въпроси към Агнес на този етап? Добре дошла, много се радвам, че е, отново ви виждаме тук в парламента. По темата за командироването, срещата с докладчиците в Сянка ще бъде на 21 ноември от 8 до 9. Не, сега а, ми съобщава, че е коригиран часа. А, от 18 до 19 часа. Няма да навлизам в повече подробности. Помните обсъждахме общата ни тема за автомобилния транспорт с парламентарната комисия по транспорта, но вие сте информирани. Uh, you have it exactly in your... Андреас, мисля, че най-добре от теб можем да чуем информацията. Yeah. Okay. Процедура по правило 54 от правилника за командироването на шофьорите в автомобилния транспорт. Преминаваме по-нататък по дневния ред. Одобрение на протоколите от заседанията на 16 на 19 октомври. Приемат се. Точка четвърта. Предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите Европас. На 9 ноември беше проведена втората тристранна среща по темата. Постигнат е значителен напредък. И господин Ман сега накратко ще обобщи резултатите и ще очертая следващите стъпки по темата Европас. Господин Ман, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, е, е, Европас може да се превърне в европейска е, марка за умения и квалификация. А, ние много ясно заявихме това. Заявихме, че желаем инструмента да бъде доброволен. Това е важно и успяхме дълго-горе да се споразумеем по този въпрос. На 9 октомври имахме възможност в градата на съвета в Брюксел да говорим по въпроса какво ще правим от тук нататък. Дали може да се постигне единомислие между съвета, парламента и комисията. Искам да благодаря на секретарята за добрата подготовка, да благодаря на техническите екипи, както на комисията, така и на съвета наистина много а, успяха да напреднат. А, забелязва се, че а, се работи екипно, нещо, което не може да се наблюдава навсякъде, както видяхме и минали уикенд а, в Германия. Необходимо е да имаме прецизна дефиниция. Това стана ясно и много добре се работи по този въпрос. Мисля, че членовете на комисията могат да потвърдят. Нашата комисия, заедно с комисията по култура, където докладчик е колегата Малинов, с когато заедно правим този доклад, постигнахме споразумение по 27 точки, което е голям успех. Това са две трети от въпросите, по които искаме да се споразумеем. Проблема, проблеми и разногласия има по въпросите, свързани с уменията на 11 в Страсбург ще говорим по този въпрос. Надявам се да успеем, защото смятам, че воля за компромис има. И смятам, че ако успеем да се справим с това голямо препятствие, ще сме постигнали голям напредък. Атмосферата беше добра. Нашия председател също беше в Страсбург на срещата. Така че воля има и можем да разчитаме на добър резултат. След което пред предстои тристранния диалог, следващия на 7 декември. Не знаем дали това ще бъде последния, зависи колко ще направим до тогава. Предстои среща на докладчиците в Сянка в Европейския парламент, но като цяло сме на добър път. И когато накрая успеем да се споразумеем с съвета и комисия, комисията, ще имаме една чудесна европейска марка. Може би няма да свършим до началото на следващото председателство, но има чудесни изгледи за компромис. Благодаря ви. You, Благодаря, господин Ман. Някой друг да иска да каже нещо относно дискусията за Европас? Дискусията продължава. А, ние участваме в нея като докладчик сянка мога да, кажа, да потвърдя това, което каза господин Ман. And... <clears throat> Uh, Дискусията относно интелигентността по отношение на уменията е една формулировка, която поражда очаквания, които ние не искаме да изпълним. Затова ние се опитваме да се обедини около една позиция, която да ни позволи да определим как да вървим от тук нататък. Но, както, както казахте, предстои тристранен диалог на 7 декември и ще видим какво ще стане е, тогава. Никой ли друг не иска да вземе думата? уменията, както знаем, ще бъдат изключително важни през идните години. Много по-важни, отколкото са били до сега. А имаме ли представител на DG Employment? Госпожа Крап, бихте ли искали да направите коментари? Благодаря. Добро утро на всички. Представлявам генерална дирекция Employment. Аз просто ще повторя това, което каза господин Ман тази сутрин. Имаме напредък, много добър дух на дискусията ни от страна на комисията. Участваме в работата на техническите екипи ние чувстваме желанието и волята на страните да се постигне напредък, защото те желаят да започнат конкретна работа по разработката, утвърждаването на новия Европас. Както каза господин Ман, ние сме на прав път, вървим в правилната посока. Предложението се обсъжда от доста време в съвета, така че засегнатите страни вече най-накрая желаят да, да видят добър резултат за пазара на труда и за обучението. Но като цяло сме на прав път и в идеалния случай ще имаме решение през следващите седмици или няколко месеца. И последна заключителни думи от господин Ман. Благодаря ви. Наистина ние сближихме позициите си, което е много важно. Ориентиране сме към постигане на компромис и смятам, че ще постигнем резултат, който ще превърне Европас в европейска марка, която ще работи за мобилността в Европа. Благодаря много. Сега давам ви две минути да си намерите картите за гласуване и започваме да гласуваме.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 Okay, you have all put your voting cards. Сложихте ли всички картите за гласуване е, в, е, в машинките? Започваме с гласуването по първия доклад приемане на становището под формата на писмо във връзка с е, заявлението по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в Ирландия. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа. Следващата, следващото гласуване е за Гърция. Е, моля, гласувайте. На гласуването. Приема с 30 гласа. Има ли някакъв проблем? Okay. I was too late, yeah, uh, sorry. А, закъснях. Извинявайте, аз исках да гласувам за. Няма проблем. Е, знам, че няма значение. Винаги има значение. Винаги има значение, когато гласувате. Минаваме към Омнибус, финансовите правила за общия бюджет на Съюза. За? Против? Sorry, it has to be in a... Извинете, казва председателката, гласувам електронно. Моля, гласувайте за финансовите правила. The vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема с 28 гласа. in the middle of a voting session. It's between two votes. Uh, Mr. Fontoulis, have, do you have a problem? Господин Фонтулис, проблем ли има? Δεν δουλεύουν κάποιοι. Вашия апарат не работи. Ня... Някой може ли да помогне на господин Фантулис? И, или може да си смените мястото също така? Сега вече работи. Трябва ли да повторим това гласуване за финансовите правила? Повтаряме гласуването относно финансовите права, приложими за общия бюджет на Съюза. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 гласа за. Yes. Take another machine. Седнете на а, друг апарат. We'll take the next vote. Следващото гласуване. Favor. It's a rope. А, моля, гласувайте. And the vote on the four-column table for omnibus regulation in egf feed provision is, is now closed. Край на гласуването. Е ли вече резултат? 34 гласа за двама против и ще има въздържали се. Минаваме на следващото. Гласуване доклада на господа Джентилес. Okay. it? Isn't Okay. to come just We'll give late arrivals a couple of minutes. Ще дадем няколко минути на тези, които закъсняха. Вече сме започнали да гласуваме. Моля, седнете, сложете си картите за гласуване в апаратчетата. Започваме гласуването по доклада на госпожа Лопес Бърмехо. Гласуваме целият текст. Моля, гласувайте сега. Okay. Okay. We take an ordinary vote, those in favor on the report. За. Ако гласувате за, отхвърляте доклада. Ако гласувате за, всъщност отхвърляте доклада. А, ако се приема всички изменения отпадат, кои са за? Против? That means that uh, you reject those who want to say I need to ask this. Which... Искам да попитам по кой доклад гласувахме, защото се объркахме. проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Този доклад. Знам, че е, това не е идеалната рамка за гласуване, но то гласуваме в момента проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии, доклад на е, Палома Лопес Бермехо. Гласувахме. Ние не отхвърляме предложението, така че сега гласуваме изменение, е, е, изменение едно е оттеглен, оттеглено. Сега гласуваме изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. За, да проверим гласуването по компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 31 гласа. Компромис А. За. Против. Въздържава ли се. Приема се. Изменение 89 за. Против. Извинете, отпада. Отиваме на 95 и за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 99, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Добре, проверка по втори компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за. Изменение 104 за. Против. Въздържали се. Приема се. 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 изменение за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа 112 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърлим. Нека да направим проверка по 112.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 Компромисно изменение 3. За. Против. Възражали се. Приема се. Проверка. По компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 33 гласа против. Компромис Б. За. Против. Въздържали се проверка и по компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа. Той седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за против, въздържали се. Нека да направим проверка по компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за. Изменение 138 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се, струва мисъл, но нека да направим проверка. По 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 34 гласа против. 140 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 141 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 6 за, против, въздържали се, приема се, 146 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 148 за против, въздържали се. Компромис 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 24 гласа се приема. Изменение 150, 158 за против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се. Проверка по 159, моля гласувайте. Край на гласуването. И както виждате, се. Председателката спира до тук към 160 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 160 изменение. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа. И изменение 161 за, против, въздържали се, отхвърля се 162 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 162. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Компромис е за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по компромис на изменение Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 36 гласа за. Компромис 8 е следващият за, против, въздържали се, Приема се. Проверка по компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за. Компромис 9 на 8 страница. За против, въздържали се, приема се. Изменение 187 и 188. Заедно. Идентични. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 189 за против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 190. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултата е същия 23 на 23. 196 заедно с 198 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка и по тези. 196 и 198 за. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 33 гласа против. Изменение 200. И 201 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа. Изменения 202 и 204 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 203 е от оттеглено. 206 и 207 за. Против. Нека да направим проверка по 206 и 207 и 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се с 32 гласа против. А, бих се радвала да вдигате ръце по-високо, защото в тази зала е, ми е трудно да ви видя всичките. 233 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. изменение 205 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 209 и 210 заедно за против, въздържали се, отхвърля се. 211 е оттеглено. 212 за. Против. Въздържали се, отхвърля се 213 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 214 и 216 заедно за, против, въздържали се, приема се. 215. Проверка по 214 и 216 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за, 215 оттеглено. Двеста също отпада. 222 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. за. Против. Въздържали се, приема се. 225 за. Не отпада. За против, въздържали се, струва ми се, че се отвърля. Компромис 10. За. Против, въздържали се, приема се. Проверка по компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за 222 изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се, приема се. Проверка по компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа против. Това значи, че всичко, което обхваща, се гласува по-отделно. 234, 235 и 237 заедно. За. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. We proceed to compromise. Компромис F. За. Против, въздържали се, приема се. Искате проверка по компромис F. Моля, заповядайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Страница 13, компромис 13, за, против, електронна проверка, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 33 гласа против. Това означава, че трябва да гласуваме по обхванатите изменения едно по едно. 248 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 249 за. Против. Въздържали се отхвърля се. Компромис 14. Искате проверка по 249. Всъщност то отпада, тъй като казах, приехме 148. Двеста отпада. Отхвърлили сме 248. Това означава, че 249 отпада. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по компромис 14. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 36 гласа против. Изменение 253 за. Против възражали се. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Трябва да направим проверка по компромис 15. Край на гласуването. Отхвърля се с 35 гласа против компромис 16 за. Да. Против. Въздържали се. Проверка по компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 31 гласа. Против. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по компромис 17. Моля, гласувайте. Отхвърля се с 36 гласа против. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Много е трудно да се види как гласувате в тази зала. Проверка по компромис 18. Край на гласуването. Същият резултат отхвърля се с 36 гласа против. Дайте да видим какво ще направим с компромис 19 за. Против. Отхвърля се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Госпожо председател, един въпрос. Когато е отхвърлен даден компромис, трябва да гласуваме за измененията, доведе до този компромис. А преди малко отхвърлихме предишния компромис и ние минахме на следващия компромис. А всъщност трябва да гласуваме измененията вместо този компромис. Компромис 18. За него става дума. Причината, преди която не ги гласуваме, е, че те са идентични. Това означава, че не се гласуват. But we shall vote on amendment 276. Those... Ще гласуваме по 276 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се при Ема се. Нека да направим проверка по компромис 22. And, uh, the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 37 гласа. Изменение 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 280. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа. 281 не се гласува. 282 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 282. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа разлика. 283 за. против. Проверяваме 283. Край на гласуването. Да, резултатът е точно същия. Изменение 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, Не, няма да го гласуваме, а минаваме на 242. За. За. Против. Въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, проверяваме 242. Край на гласуването. Отхвърля се с разлика 2 гласа. Изменение 243. Гласуваме ли го? Да. 243. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не се гласува по 244, затова минаваме на 287. За против, въздържали се, приема се. Проверяваме 287. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 287. Отхвърля се. С един глас разлика. Компромис 23 за, против, въздържали се, Нека да го проверим. Компромис 23. Моля, гласувайте. Компромис 23. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Компромис хаш за против въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Проверяваме компромис хаш. Гласувайте, моля. Крайно гласуването. Приема се с 26 гласа. И сега 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се. Проверяваме 298. Моля, гласувайте 298. Край на гласуването 298. Отхвърля се с три гласа разлик. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, нека да проверим. 302. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 28 гласа против. Изменение 301 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се. От... Нека да го проверим. Изменение 304. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа против. Изменение 305 за. Против. Въздържали се. Приема се. 306 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да го проверим. 306. Моля, гласувайте. 306. Край на гласуването. Да. Точно така, както предполагах. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис. Искате девето да проверим? Добре, изменение 9, моля гласувайте. Край на гласуването. And it's carried by 30 votes. Uh, Приема се. Компромис 24. За. Против Нека да започнем от начало. Компромис 24. За. Против. Отхвърля се. Добре, ще го проверим. Компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 гласа. Изменение 15 за против, въздържали се. Според мен се отхвърля изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 пада, значи 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение 8, изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, проверяваме компромис и. Приема се с 37 гласа. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Компромис J или Йота. Не, то не се гласува. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За. Против Проверяваме 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 гласа против. Изменения 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. Трябва ли да го гласуваме? Да. Три... За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме компромис К за против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за против, въздържали се от... Нека да проверим. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа разлика. Компромис Л за против, въздържали се. Мисля, че се приема. Изменение 48 за против,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 Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме компромис 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А в НП има един в повече. Да, сега всичко е наред. Отхвърля се с 27 гласа. Компромис М за против въздържали се, приема се. Изменение 68 за против Нека да проверим 68. Моля, гласувайте с картата. Край на гласуването по 68. Приема се с 4 гласа разлика. Изменение 69 пада. 71 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, Проверяваме 74. Край на гласуването. Отхвърля се с 27 гласа против. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме. Компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа разлика. Компромис Н за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Компромис N. Моля, гласувайте. And the vote is now closed. Край на гласуването. Приема се, приема се с 39 гласа. Изменение 84 за против, въздържали се, приема се. 85 за против, въздържали се, отхвърля се. 85, е, не, 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за. Нека да проверим 87. Моля, гласувайте. 87 се приема с 26 гласа. Изменение 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме проекто становището с приятите изменения. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Yes. And it's... It is... И се отхвърля. Thanks to the rapporteur, yeah. nonetheless. Mm. In the end it was rejected, but we крайна сметка беше отхвърлено, но искам да благодаря на госпожа докладчика за работата е. This is uh, where on This is called the regulation on the e-services card. Can I get rid of this? Uh... Okay, friends, uh, we will... И така, приятели, продължаваме с много важна точка от дневния ред. Европейската електронна карта за услуги. Тези, които не искат да участват в това обсъждане, са свободни да напуснат залата. С останалите продължаваме разискванията по електронната карта. Nische. I don't know. Yeah, good. I didn't see. We'll wait 30 seconds. 30 секунди още даваме за да се въдвори ред в залата. Тези, които са взели погрешното решение да напуснат залата и да не участват в разискванията, моля да напуснат по-бързо. Точка 8 от дневния ред. Регламент на Европейския парламент и на съвета за въвеждане на Европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване. Давам думата на госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за внесените 104 изменения. Предполагам, че към предложението може да има два различни подхода. На социалистите и Обединената левица предложението е да отхвърлим предложението на комисията за електронната карта. Не за пръв път се внасят такива предложения. Аз съм докладчик сянка по други досиета и затова имам представа. Други колеги имат сериозни опасения и смятат, че е, доказателствата не са достатъчни, за да се приеме предложението. Основната причина за предложението да се отхвърли е, че ако се приеме предложението, не става дума за ограничаване на свободното движение, а за прилагане на мерки за трансграничната търговия, настояват за повече надзор, повече контрол и е, придържане към правилата на държавата домакин. Ако трябва в едно изречение да обобщя, бих казала следното. В момента системата не функционира добре. И ако а, е, добавим а, е, предложението, а, лошото функциониране ще се влуши още повече. Други колеги обаче, включително и аз сме на друго е, становище, колкото и да има несъвършенства е, това предложение. Добре би било да потърши, потърсим общата основа, така че да се подобри положението чрез това предложение. Съвсем накратко ще представя позицията. Е, искам да чуя и останалите е, с нюансите на техните становища. Първо, по въпроса за строителството. Почти всички колеги предлагат строителството да бъде изключено от приложното поле на предложението. Има някои нюанси, но ми се струва, че тук а, а, сближаване на позициите е трудно. Малко по-сложен е въпроса за застраховането. Някои искат да се отхвърли цяло, други искат да обърнат внимание само на задължителните аспекти, да няма задължително застраховане, но да има задължително информиране по отношение на застраховането. Не знам как ще се намерят тук общи позиции по целия въпрос. Има внесени предложения във връзка с държавата Домакин, така че цялата информация да бъде проверявана задълбочено. Подходът сам по себе си е добър – ако системата още от самото начало е проектирана добре, ако в нея се залагат надежни проверени данни, то тогава ще има всички основания да се смята, че предоставената информация е точна. Има няколко предложения за координационни правомощия на точките за единен контакт. Мисля, че тук можем да обсъждаме въпроса. Има много предложения за наблюдението на електронната карта и сроковете. Личното ми мнение е, че предложените от комисията срокове са много амбициозни и мнозина колеги са на същото мнение. Трябва сроковете да се удължат. Трябва да обсъдим мълчаливото съгласие като хипотеза. Добре е да обсъдим този въпрос. Има редица предложения за ограничаване на правомощията на комисията по отношение на изпълнителните актове в сравнение с първоначалното предложение на комисията – се вижда, че по никакъв начин не можем да ги приемем безусловно в пълнота, защото има твърде много неясноти. Мисля, че има възможност за подобряване на предложението. Именно с такава нагласа подхождам към работата по този доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо Харкин. господин Пох. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо благодаря на докладчика. Е, ще, ще бъда кратък. 104 изменения са внесени по проекто регламента за въвеждане на Европейска електронна карта за услуги. От тези 104 предложения за изменения 43, т.е. почти половината са внесени от НП. Това ясно показва, че ние от НП гледаме с критично око на текста, но сме решили да дадем шанс на Европейската електронна карта за услугите, така че работим по подобряването на текста. Е, по две е, основни причини. Първо, за да тласнем напред дигитализацията и второ, за да намалим бюрокра... бюрокрацията. Е, Европейската електронна карта за услугите ни дава шанс да напреднем и по двата въпроси. С нетърпение очаквам предстоящата работа и срещата на докладчицата в сянка едната седмица. Благодаря ви. Е, госпожа Янгериус има думата. Благодаря. А, аз а, ще кажа това, което има да каже Евелин Регнер, която не може да а, присъства. Пет а, неща искам да кажа, защо не можем да подкрепим това предложение. Първо, защото предложението въвеж, а, въвежда през задната врата принципа на страната по происход, за да, т.е. задължение задълженията на приемащата страна членка са прехвърлени върху изпращащата страна а, членка. А, така че се подкопават правомощията на приемащата а, страна членка и това а, се отразява на защитата на правата на работниците, на защитата на потребителите, т.е. тя а, намалява. Второ, тази а, е, карта ще а, е, улесни работата на а, е, компаниите без сериозни намерения и самонетите работници да работят при ниски социални стандарти през граница. с помощта на тази карта, която позволява и на индивиди да кандидатстват за нещо, им позволи да се представят за самонаети, въпреки че е, са работници на дадена фирма. По този начин ще се насърчи така наречения форум шопинг, т.е. избор на най-изгодните условия. Това е, ще стане причина за социален дъмпинг и недеклариран труд. Трето, необходим са мерки за контрол в приемащата страна членка, а тази карта може да наруши работата на инспекцията по труда. Четвърто, електронната карта за услугите в случай на командировани работници може да намали социалните стандарти е, за тези работници, защото затваряйки едни празноти в законодателството, ще бъдат отворени нови. По този начин ще се подкопае позицията на парламента за командированите работници. И накрая това предложение не предлага никаква добавена стоеност, тъкмо обратното, то може да навреди на фирмите и работниците а, и да допринесе за а, нелоялната а, конкуренция. За това ние предлагаме да се отхвърли предложението на комисията и ще добавя още нещо от своя име. А, ако а, дори на публични средства след като комисията на публична среща признава, че има големи недостатъци в това предложение, Нека да им помогнем да си оттеглят предложението, да използват времето да го обмислят и да ни представят наистина добро предложение а, за тази електронна карта. благодаря, госпожа Травесиус. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчик. Вие вече обърнахте внимание на това, че тази карта за услугите е, е много оспорвана. Комисията смята, че по този начин ще облегчи предоставянето на услуги на вътрешния пазар чрез тази карта. При по-внимателно вглеждане обаче това не може да се получи. Първо, вече има система за признаване на професиите, така че електронната карта ще дублира съществуващите структури. В моята държава, в Германия, професионалното обучение е децентрализирано. Дори в самата Германия не всички федерални провинции признават всички завършени професионални обучения. Във всяка федерална провинция има една, една служба, която се грижи за това признаване. Е, тази система система работи много добре и предлаганата тук система ще наруши работата на вече работещата система в Германия. Ще се наложи ние изцяло да а, променим нашите структури, които работят добре и аз не виждам никакви предимства поне за Германия с помощта на тази електронна карта Европа иска насила да наложи приравняването на образователни цензове и професионална квалификация по този е, начин ще пострада качеството и конкурентоспособността. Ние е, не искаме да се ограничава принципа на приемащата държава. Е, е, в, да, в член 165 и на договор за функциониране на Европейския съюз такова нещо се забранява. Четвърто, е, правилата за задължителната застраховка а, а, възникват от различни параметри, не само е, е, само застрахователната история, както е записано тук. Например, такива задължения могат да проистичат от а, а, различното завършено образование. Е, така че ние не можем да приемем това, което се предлага по отношение на застраховането. Ако комисията жела да е, допринесе за развитието на вътрешния пазар, трябва да заложи пазарни принципи. Е, и накрая, в заключение, ще се присъединя на колежката, която се изказа преди мен. според мен предложението е непропорционално, то нарушава принципа на субсидиарност, принципа на целевата държава и пазарния принцип. Някои неща, като като а, а, сроковете и разрешителните са абсурдни, така че такъв какъвто е за момента документа трябва да бъде отхвърлен. Thank you. Рина Роня Кари. А, госпожа Кари. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Важни неща се казаха вече, неща, които сме се опитали да отразим в нашите предложения за изменение. Съгласни сме с социалистите и демократите, ние сме за отхвърляне на цялото предложение. Няма смисъл да повтарям аргументите, които вече бяха преведени. Много граждани биха имали проблем с социалния дъмпик предприятията използват вътрешния пазар, командироват работници, за да се възползват в максимална степен от предимствата на вътрешния пазар. Ние желаем обаче приемащата държава да може да извършва проверки на спазването на социалните права и да гарантира тези социални права и заплащането. Кой има право да извършва проверки, кой има право да констатира какви са условията. Ясно е, че ще отхвърлим това предложение. Не бихме могли да работим по подобрението на предложението, защото това предложение е излишно, но като цяло строителният сектор трябва да бъде изваден от приложното поле, целевата държава трябва да може да извършва проверки и принципа на делегиране на правомощите от страна на комисията трябва да бъде ограничен. Трябва да огледаме по доблизо тази система за електронна карта за услугията. Системата не работи, данните не са актуални. Така че предложението като цяло не е добро. По принцип изцяло отхвърляме предложението, но се радвам на положителния тон от страна на докладчика и очаквам с нетърпение дискусията. Госпожа Жданока, имате думата. Така. Идеята зад предложението на комисията, според нас, е добра. трябва да подпомогнем работата на малките и средни предприятия в Европейския съюз като цяло. Но а, виждаме някои недостатъци в предложението на комисията. Така че въпросът е дали да го отхвърлим като цяло или да се опитаме да внесем подобрение. Нашата позиция е, че предпочитаме да накараме комисията да пренапише предложението. Така че ние ще подкрепим зелените и социалистите, но ние все пак сме внесли изменения, с които показваме къде според нас са недостатъците. Внасяки тези изменения, ние искаме просто да подчертаем къде според нас са недостатъците. А, освен това, ние сме, първо, ние смятаме, че а, електронната карта не може да бъде безсрочна. Тя трябва да има срок на валидност. Трябва да има механизми за проверка на предоставената информация. Трябва да има механизми за защита на потребителите, на услуги в приемащата държава. Това за момента не е добре описано в предложението на комисията. Така че трябва да се поработи по този е, въпрос, включително и по задължителната застраховка, която вече се спомена, както и някои други недостатъци, е, които сме включили в нашите изменения. Това е нашата позиция, която е малко сложна, но е такава каквато е. Thank you. Is... Благодаря. Има ли някой от групата на Европа, свободата и проекта демокрация? Не. Не виждам никого, така че давам думата на господин Мата. Merci, merci, madame le président. Évidemment, vouloir simplifier. Благодаря, госпожа председател. Е, е, целта е да се опростят някои административни осложнения с въвеждането на тази електронна карта за услуги. Е, и на пръв поглед това може да изглежда добра идея. За съжаление обаче, целта на проекта е да се разработи единния пазар и да се работи срещу въвеждането на препятствия по границите. Тоест, този текст има с цел да ограничи националния суверенитет и правомощия по границите и недекларираният труд и фалшивото командироване на работници не се предотвратява социалният демпинг се случва именно поради това, че много чужденци не са длъжни да изпълняват определени изисквания, които нашите работници във Франция са длъжни. Докладчицата показва, че е скептична, но същевременно защитава картата. Дори Европейската комисия в пресконференция призна, че предложението не е достатъчно добро. Национални парламенти като австрийския, немския и френския издават предупреждения по отношение на приложението или на неприложението на тази директива. И така, напълно съгласна съм с Агнес от социалистите и демократите, колкото изненадващо да е това. А им, защото смятам, че единственото решение е да се върне този текст обратно на Европейската комисия и тя малко повече да се постарае, за да ни предложи един приложим на практика текст. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Санде. Euh, Благодаря, госпожа председател. Искам и аз да изразя своите резерви спрямо предложението на комисията. Смятам, че комисията е, ще трябва да положи доста труд, за да се постигне напредък в този текст, който доста безпокои работниците от различни професии във Франция. Някои от възраженията, които бяха възраз... Е, изразени, са свързани с принципа на мълчаливо одобрение. Този принцип, е, за съжаление, има опасност да въведе отново принципа на страната на происход. Е, другият проблемен въпрос е срокът от две седмици, с който разполагат държавите членки, за да реагират и то без да разполагат с документи. Смятам, че по тази тема трябва да поработим. Искам да говоря и за а, валидността на картата. Всъщност тази валидност няма краен срок. Смятам, че е добре да се въведе такава е, такъв крайен срок и възможност да се актуализира съдържанието на картата. Друг проблем е свързан с това, че картата изглежда налага процедури, които са доста сложни. Предвижда се да се използва електронната система EMI, която обаче не разполага с достатъчно съвременни функции. И накрая, въвеждането на тази електронна карта ще доведе до определени трудности, що се отнася до използването и нещо, което трудно се съвместява с, с обслужването на едно гише и Европейската професионална карта, които вече са въведени. И така, това са темите, които иска да повдигне. Смятам, че нашия докладчик има да върши доста работа. Благодаря. Thank you. And Madam Шойдерова, the floor is yours. Госпожа Шойдерова. Уважаеми колеги, смятам, че предложението за директива а, има за цел да отговаря на дългосрочното изискване за отваряне на вътрешния пазар – и Европейската комисия има за цел да отстрани всички пречки пред свободното движение на вътрешния пазар. И този дебат, който няма да е последния в тази комисия, обръща внимание на факта, че към днешна дата страните членки смятат социалния дъмпинг не съответства с законодателство на страната членка като проблем. страните членки искат да наложат предвиждат е, определени мерки за защита. Просто трябва да разберем това, да разберем, че комисията предлага инструмент, е, който има за цел да улесни свободното движение на услугите. Тоест не е цел на комисията да създаде възможности за нарушаване на законодателството на страните членки. Е, трябва да мислим в тази посока. Естествено е възможно е, парламента да реши да върне документа на е, комисията. Не защото не желаем да премахнем пречките в вътрешния пазар, защото трябва да наречем нещата с истинските им имена. мисля, че това, което предлага комисията е техническа мярка, тя сега в началото е проблематична, но е в съответствие с общата директива за услугите и регламента за електронната карта. Във всеки случай трябва да съответства на директивата за услугите. Благодаря. Нека сега госпожа Харкин да приключи тази дискусия. Благодаря ви колеги. Мисля, че по време на дебата стана ясно а, какви са позициите на отделните групи. Ясно е каква е позицията на социалистите и зелените. за останалите обаче не съм съвсем сигурна. Във всеки случай ще се съберем с докладчиците в сянка и ще обсъдим как ще процедираме от тук нататък. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви, госпожо Харкин. Гласуването в нашата комисия е планирано за 22-23 януари, а в водещата комисия ИМКО за 21-22 март 2018 е за гласуване на пленарно заседание още няма дата. Минаваме точка 9 от дневния ред, директива на Европейския парламент и съвета относно правната и оперативна рамка за Европейска електронна карта за услуги. Същия въпрос погледнат от друг ъгъл. Давам думата на госпожа Шодров. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, няма да повтарям всичко, което беше казано за общия подход. Трябва обаче да ви припомня, че електронната карта за европейски услуги може да насърчи предоставянето на услуги. Мисля, че това е целта на това предложение за директива. Вашите изменения показват, че се безпокоите за въздействието на тази карта върху правомощията на държавите членки. Разбирам това, което казвате. Електронната карта има за цел да се намали административната обработка. Е, условията, които предоставящите услуги са длъжни да изпълняват, включително и правото на съответните държави членки да налагат инспекции, остават е, ненакърнени. И за това а, ви препоръчвам да отхвалите съответните изменения. Над 200 изменения са подадени, най-разнообразни и основните са следните. Да се отмени принципа на мълчаливо одобрение – да се ограничи валидността на картата, да се съхранят интересите и правомощите на държавите членки, да се увеличат сроковете за тяхната реакция и да се намалят делегираните правомощия е, към Европейската комисия. Ще предложим компромисни изменения, които ще вземат предвид всички изразени безпокойства. Трябва обаче да имаме предвид, че има правни ограничения. Много от вас искат да се намали мълчаливото одобрение или да се сложи крайен срок на валидността на картата. Настоящата директива за услугите на единния пазар налага правилото на мълчаливото одобрение при процедури на издаване на разрешителни. Именно за това сме длъжни да запазим този принцип. Същата директива предвижда разрешителните да бъдат ограничени във времето, само ако се предвижда да бъдат автоматично подновявани. Някои от вас предлагат определени срокове на валидност. Тези срокове обаче трябва да бъдат обвързани с автоматична клауза за подновяване. Искам да ви призова да обмислите друг вариант. По отношение на строителството, това е, това е отрасъл, който застава твърдо против електронната карта за услуги. В такъв случай можем да изключим някои отрасли от действието на тази услуга. Но все пак нека да ви припомним, че електронната карта за услуги е доброволен инструмент. И за да се прилага, тя трябва да представлява по-привлекателна възможност за стъпване на пазара на труда – на друга държава членка. Приложението ще реши това в съответните е, бъдещи срокове. Що се отнася до успех, е, е благодар... Е, в зависимост от успеха, който се постигне, може да се обмисли бъдещо разширяване на тази електронна карта към отрасла на строителството може да се приемат някакви компромиси, които ограничават приложното поле и които намаляват е, рисковете, за да не се заплаши цялото предложение. Няма да е лесно да намерим общи позиции, но трябва да се опитаме. Очаквам да проведем плодотворна дискусия и да си сътрудничим добре. Благодаря ви, госпожа Шайдрова. От групата на социалистите и демократите. Нямам какво да добавя към това, което казах към предходната точка. И по двете предложения въжат същите коментари от моя страна. Така че нямам нужда от повече време за изказване. Благодаря, госпожа Требезия. Заповядайте. Госпожа Юнгериус вече, вече го каза. Ние вече говорихме по същество. Докладчика внесе някои нови моменти и предложения което, които обаче не биха могли да подобрят принципното положение. Както и да го погледнем, създаваме дублираща структура. Това е една централизирана структура, която в моята държава поне никога не е довеждала до добри резултати. Та, та, компромисът не винаги е най-доброто решение. Може би ще трябва да върнем документа на комисията. Благодаря. Thank you, Madam Harkin. Благодаря, госпожо Харкин. И аз нямам какво да добавя към казаното. Докладчикът заяви, че тази, е, това предложение има потенциала да улесни предоставянето на услуги. Може и да има такъв потенциал, но не виждам да го изпълнява. Затова смятаме, че комисията трябва да го измени, а, така че действително да има добавена европейска стойност, без да допринася към повдигнатите от госпожа Онгериус проблеми, като фалшива самонетост, нелоялна конкуренция и прочие. Предложението е толкова зле структурирано, че не можем да го приемем в настоящия му вид. Ще обсъдим темата на заседанието на докладчиците в Сянка. Може би от една страна ще бъдем обвинени в протекционизъм, но ако системата не работи добре сега, ако виждаме определени проблеми, а пък новото предложение не прави нищо за да ги поправи, тогава трябва да се повдигнат някои въпроси и за това предложение. Още нещо, което а, не споменах. Системата ИМИ. Аз не съм специалист по тази система, но доколкото съм запозната, а, има възражение за това, че системата ИМИ не разполага с достатъчно възможности действително да носи тази карта. А, очаквам да обсъдим нещата в подробности. Благодаря. Дарина Кари. Благодаря. Съгласна съм с колегите, които вече се изказаха. И вече казах защо смятам, че това е добър, лоша идея и защо смятам, че трябва да отхвърлим предложението на комисията. Мисля, че е важно да се има предвид, че това е доброволна система. Тя е доброволна за фирмите – но не е доброволна за държавите членки. Една приемаща държава членка не може да каже ние не искаме да участваме. Тоест доброво... елементът на доброволен избор е само на разположение за фирмите, а не за държавите членки. Ако изключим отрасла на строителството, това няма да е достатъчно, защото ги изключваме сега, а пък по-късно можем да ги включим. Така че, честно казано, не виждам какъв е смисълът. Просто трябва да се отхвърли предложението в настоящия му вид и толкова. Благодаря госпожа за нока. Имам само едно нещо, което искам да добавя а именно да изкаже своята благодарност към докладчиците Мариан Харткин и Мартина Шойдрова за смелостта да работят по такава сложна тема. Очакваме заседанията на докладчиците в Сянка, за да уточним позициите. Благодаря. Thank you, Mr. Martin. Merci, ben, je vais tout... Господин Мартан, благодаря. От момента, в който започнахме да обсъждаме тази карта, съм убеден, че е, предложението напълно ненужно и смятам, че няма какво да си губим повече времето. Няма какво да обсъждаме тази електронна карта. Благодаря. Сроковете са същите. Гласуване на 22 и 23 януари в Комисията по заетост, след това на 22-23 март в Комисията по економически въпроси и в пленарна зала неоточнено. Нека сега да приветствам гостите на нашата комисия. Както знаете, в Европейския парламент има специална инициатива, свързана с седмицата на Африка. Това е преди провеждането на среща на върха Европейски съюз Африка в Абиджан – И всяка парламентарна комисия включва на африканската тема в своята дейност и кани представители на африканския континент на своите заседания. И тъй като ние сме комисия по заетост и социални въпроси, ще се занимаем именно с темите, с които обичайно се занимаваме. Заповядайте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 Обикновено в тази парламентарна комисия говорим за въпроси като безработица, заетост и бъдещето на младите в съответните страни в Европа, в случая и в Африка. И така, поканихме гости, които са специалисти в тази област и които могат да изиграят определена роля не само в родните си страни, но и в европейски и международен план. Ще ви дам думата да се представите накратко и е, разбира се, можете да изберете по каква тема искате да говорите но за нас би било особено интересно да чуем какво ще стане с младото поколение. Моля ви, спрете да говорите в залата. Преминаваме към работата си. Заповядайте. Добро утро. Госпожо Улскак, Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, дами и господа, казвам се Семпия Семуа Олан Джон. Малко трудно се произнася. Аз съм регионалният директор на Международната организация по труда за Африка и заместник генерален директор на Международната организация по труда, отговорен за Африка. Благодаря. Добро утро! Много се радвам, че мога да поговоря с вас. Аз съм Ро Кристиенсен, работя в Световната банка. Годжи Лай работя за Световната банка за партньорските отношения за зето за младите, но аз лично няма да се изкажа. Колегата ще говори. И аз идвам тук с един колега, Матио, който е в брюкселският, брюкселския ни офис и седи от среща а, и ни предоставя отлична подкрепа. Помолиха ме да говоря за инвестициите, за а, а, развитието на младите в Африка в контекста на пет, петия разговор в диалог Европейски съюз. Африка, среща на върха. За това ще поговоря за позициите на Международната организация по труда по темата. Нека първо да благодаря за поканата. Радваме се, че можем да участваме в този изключително важен разговор, който е значение не само за Африка и Европа, той има и по-широко международно значение – Нека първо да се спра на контекста и по-конкретно на две, две негови измерения. Първото измерение е следното. До 2025 година разчетите показват, че 50% от младите хора в света ще бъдат африканци. До 2025 година. Също така Оценките показват, че до 2040 година пазарът на труда ще бъде един от най-големите. В доклада за 2017 година за заедостта сред младите, публикуван вчера, показва, че в сравнение с 2009 година заедостта се е подобрила, но все още не се е постигнало а, достатъчно, особено що се отнася до качеството на работните места в Африка и в други страни. И, и на други места. Един от принципите е от декларацията а, на МОД от 1945 година, издадена в Филаделфия. Там се казва Бедността, където и да било, е заплаха за благоденствието навсякъде. Независимо от това дали става дума за държава, континент или в световен план. И така, ако вземем преди всички тези измерения, става ясно, че от императивно значение да обърнем огромно внимание на въпроса за заедостта сред младите – в Европа и Африка и в други страни и точки на света. Това е въпрос, който не е страничен. Той е основен въпрос. Говорим за бъдещето на пазара на труда. Това е контекстът. Що се отнася до средствата и възможностите ефективно да използваме потенциала на демографските тенденции и да се справим с демографските проблеми сега и за бъдеще, става ясно, че приятата на Международната конференция по труда през 2011 година декларация за заедостта сред младите предоставя ефективна рамка за действие. Искам да ви обърна внимание на три основни въпроса. Първият. Економическият растеж трябва да е такъв, че да създава възможно най-много работни места. Голяма част е, от усилията, инвестициите са насочени просто към създаване на економически растеж. Това е добре, само че ако този економически растеж не води до създаване на работни места, отново ще има бедност на твърде много места. И така един от основните въпроси трябва да е заетостта, особено достойна работа за младите, който да е включен и в отрасловите политики, и в макроекономическите политики, и в бюджетите. Тоест, това е първият елемент. Економическият растеж да е богат на работни места. Вторият важен въпрос е да се определят основните отрасли, които са интензивни по отношение на търсене на работна ръка, особено за младите, и да се види какво става в тези отрасли, с какво могат да станат те привлекателни за младите и да ги привлекат и да ги задържат и ефективно да използват таланта им. И става ясно, че един от, е, една от тези области е селското стопанство, друга е строителството, има и други, на които можем да се спрем по-късно. Третият елемент е свързан с развитието на уменията на младите хора, за да могат те да си намират работа. Тези умения се тръпват чрез образование, обучение и е, други възможности и трябва да не се подценяват и възможностите предоставени от технологиите. И на това ще се спрем в повече подробности в последствие. Четвъртият основен елемент е свързан с данните и развитието на услуги, свързани с заедостта. В Африка едно от затрудненията – нещо, което стана съвсем ясно в серите за устойчиво развитие за 2030 година, е, е проблема с данните. За да можем да се справим с демографските развития е, и да се гарантира разширяване на, до... на добрите работни места, трябва да се инвестира в данни и информационни системи, за да може да съществува достатъчна информация и за на формулиране на политики и за тяхното ефективно приложение. Има и още три а, области, на които трябва да обърнем особено внимание. Първо, предприемачеството. Знаем, че не всеки млад човек ще стане предприемач, но тези, които имат потенциала да го направят – трябва да получат съответната подкрепа, за да може действително да се насърчат е, иновациите и създаването на възможности за заетост чрез предприемачество. Така че съответните услуги за това са необходими, включително и финанси, всичко, което е необходимо за насърчаване на предприемачеството. Ясно е, че няма как да се подхожда по еднакъв начин навсякъде. В Африка има някои доста особен, доста нестабилни ситуации. Затова има различни начини на работа в различните ситуации. На ниво МОД Африка сме приели е, рамката за насърчаване на създаване на работни места в нестабилни условия. През юни 2017 година Международната конференция по труда прие препоръка 205, която има за цел да насърчи мерки за създаване а, на заетост, мир и устойчивост. Тоест а, и в световен план, и в континентален план трябва да се използват всички възможности за насърчаване на заетостта, е, вземайки предвид е, нестабилните ситуации. И накрая, но не на последно място, въпросът за партньорствата. Партньорства на световно равнище, партньорства на регионално равнище, на национално равнище. Заетостта сред младите е многоотраслова. Затова няма как една е, или друга институция да се справи сама. Затова много се радваме, че има световна инициатива за създаване на стабилни работни места за млади хора, за да се подкрепят държавите членки е, в Африканския съюз е, за създаване на ефективни мерки за насърчаване на заедостта сред младите. Един основен елемент на тази инициатива е, че включва платформа за сътрудничество на различни агенции. С тези встъпителни думи за работата на МОД и на евентуалните е, мерки за използване на потенциала е, и на демографски и, и реакция на демографските тенденции, е, ще спра, тъй като разговорът може да продължи и по-късно. Благодаря ви много. Thank you very much for this. I'll give the floor now to Mr. Christiansen from the World. Благодаря. Сега давам думата на господин Кристиансен от Световната банка. Introduction. Uh, благодаря, благодаря ви още веднъж за възможността да споделя мисли по тази изключително важна тема. Беше очертана общата картина и можем да добавим и още статистика към 2050 година се прогнозира, че в Африка ще има 2 милиарда население в Африка, 700 милиона в е, Европа. Тук говорим за едно съвсем обозримо бъдеще. Това са е, демографските пирамиди, които показват е, същото. Отляво е представено населението на Африка. Фигурата е пирамида, което означава най-голям относителен дял на младите хора. Момчетата и момичетата, младежите и девойките. Растат стремежите им, разширява се достъпа до образование – през а, изминалите години виждаме докладите за образованието там, които са плачевни. Очевидно трябва да се вземат много сериозни мерки за преодоляване на това предизвикателство. Къде е, има възможности? В Африка предимно е земеделска заетостта, все повече млади хора търсят е, препитание вън от селското стопанство. В малки занаячийски е, предприятия, е, производства в домашни занаячийски условия. Това е накратко проблемът, който трябва да бъде решаван. Има многобройни програми от доста време. Въпросът е дали мерките и програмите укрепват уменията, било то бизнес, уменията, уменията съчетани с достъп до финансиране. Многобройните проучвания – и оценки на проекта показват, че ефектът е минимален. Положителен ефект има 30%. Но по-голям статистически значим ефект а, а, няма. И за това трябва да преосмислим дейностите си и целите си. В миналото програмите за младежка заето се насочваха към уменията, ако щете към страната на предлагането на това, с което младежите излизат на пазара на труда. Оказва се, че то не е достатъчно. И пак в продължение на казаното от предишния оратор, ние не можем да работим сами. Проблемът е твърде сложен и комплексен. За това имаме партньорство на различни заинтересовани страни, е, създадено през 2014 година. Това са нашите партньори и от обществения, от частния сектор и от гражданското общество, за да можем чрез взаимодействие да изпитваме нези експериментални а, решения, които, ако докажат своята жизнеспособност, могат да изиграят ролята на катализатор. Домакин а, на а, този координационен механизъм е Световната банка. Това за нас е партньорството, което допринася за преодоляване на предизвикателството. Когато говорим за заетостта, трябва да имаме предвид както количеството, така и качеството, както броя работни места, така и е, тяхното съдържание. Време е да се обърне внимание не само на предлагането на уменията, които младите хора придобиват, ако щете, слепешком, без да са ориентирани какво търси пазара на труда, трябва да въведем един по-комплексен подход по цялостната верига на стоеността от към страната на търсенето. Беше подчертано тук колко важно е растежът да е свързан с създаването на работни места. Има и други мерки, които на пръв поглед излизат извън младежките програми за заетост. Като макростабилност и други – трябва да отчитаме особеностите на различните отрасли. Например, много трудоемко е селското стопанство, в което могат да се създават много наброй работни места, но трябва да се развива и пазара на труда, което ще укрепва и възможностите на земеделските стопани. Говорим не само за интервенции на пазара, но и достъп до финансиране на малките и средните предприятия, координация по цялата верига на стойността. Идвам тук от Кот Дивуар. където е, видяхме как може да се изпадне в порочен кръг, в който земеделските стопани не произвеждат ориз, защото преработвателното предприятие не работи, но то е обвързано с редовното подаване на количества и така кръгът се затваря. Иновациите са важна идея за въвеждане на интегриран подход. Защото има ограничения както от страната на търсенето, така и от страната на предлагането. Така може да се постигне синергия. Къде може да се реализира интеграцията? Много ясен е примерът с производството на Орис, който току-що дадох – но и е възможно териториално интегриране, а не само вертикално производствено интегриране. В програмата има и ориентация към бъдещето. Въпросът е какво могат да направят новите технологии – за повишаване на младежката заетост в Африка. Днес много се говори за цифрови работни места. В сектора на информационните и комуникационните технологии, във възможностите за работа на свободна практика, имаме различни прояви на възможностите за цифрови работни места при достъп до мобилна телефония това е възможно. Но да не забравяме, че в Африка има райони, в които е труден дори достъпа до електричество, да не говорим за други. Има редица пилотни проекти за цифрови работни места – правим равносметка на съществуващо положение, може би в специалния брой на списание Економи за Африка сте видели данните към края на годината възнамеряваме да представим доклада си, в който да се дадат насоки за оценка на пилотните проекти. Ето това е нашето решение за младежката заетост чрез партньорство. Да обобщя, ключовото послание е трябва ни интегриран, комплексен подход. Не е достатъчно да се работи само по линия на предлагането на пазара на труда. Така подобренията не могат да са достатъчни. Партньорството е един от начините – да интегрираме и търсенето, и предлагането и да натрупваме опит и познания в тази посока. Благодаря. Както чухме, задължително е да се отнесем сериозно към заедостта в Африка. Чухме го и от господин Кристиансен който каза, че може да се направи повече. Хубаво е, че имаме и представител на комисията, която работи с Западна и Централна Африка. Вие, е, вие ръководите координацията на работата в Централна и Западна Африка. Ще мина на френски. Ой, мерси en euh, effet, beaucoup de choses ont été... Благодаря. Много неща се казаха. Искам само да допълня, че подкрепям това, което казахте за политиката и стратегията. Искам да добавя, може би, само още едно нещо – А именно, че до 2300 още 450 хиляди млади хора ще излязат на пазара на труда, особено в субсахарския регион – Тоест Африка трябва да създаде 18 милиона работни места годишно с оглед на нарастващото население. Казвам това, за да ви обърна внимание на това какви са размерите на проблема с безработицата в Африка. Euh, Беше поставен акцент върху економическото развитие, което обаче има връзка и с нашите политически отношения. Ясно е, че младите хора без работа са а, фрустрирани и израстват с усещането за голяма социална несправедливост, което е а, добра почва за развитие на социално и политическо напрежение. За насилие и тероризъм, да не говорим за миграцията. Както знаете, темата за миграцията е един от е, основните въпроси в нашия политически дневен ред. Тоест, африканския континент имаме общо предизвикателство, а именно да мислим за младите хора в Африка, които са многобройни, търсят работа, и трябва да видим как да отговорим на това предизвикателство. На европейско равнище, сега ще говоря за това, което конкретно правим а, в Европа, на европейско равнище подобряването на условията за заетост на младите хора е важна тема. По този въпрос имаме общо виждане е, с парламента и съвета. Разработили сме съвместен документ, прият преди няколко месеца. Това е, е най-важният документ на европейско равнище до 2300 година, възоснова на който смятаме да работим за изпълнението на целите за устойчиво развитие този документ се извежда на преден план проблема с заедостта на социално слабите групи, младежите, децата и а, жените. Заделили сме приоритетни области, в които да работим, например осигуряване на достъп до образование, в това число и до техническо и професионално образование за всички. Това е основна предпоставка, за да осигурим пригодността за заетост на младите хора. Има една втора приоритетна цел, а именно да отговорим на специфичните потребности на младите хора – които, както казах, е, е, искат заетост, е, но достойна заетост, качествена заетост. Те търсят нови перспективи, нови шансове като предприемачи. Помощта сега на Европейския съюз има най-различни проявления. Има на различни държави в Африканския регион, нестабилни държави, по-развити държави и така нататък. И ние работим с тях за това да подобряват инвестиционния климат, така че да създават работни места. Тоест работим по въпроса за това как да се подобри бизнес средата, за да могат да се създават малки и средни предприятия, които да работят. Знаем, че тези предприятия създават най-голяма заетост. Това е темата, по която работим съвместно с африканските държави. Освен това, има многобройни проекти и програми в областта на образованието, общото образование и професионалното образование. За периода 2014-2020 година са отделени повече от милиард и половина евро за общо образование и професионално образование. 700 милиона ще се добавят към тях от глобалното партньорство за образование, т.е. в рамките на глобална инициатива, още 5 милиона в рамките на програмата на Еразъм, която ви е позната. Освен това, има програми за финансиране на малки и средни предприятия. Става дума за финансиране за млади хора, които да развият собствените си инициативи, да създадат собствено предприятие и е, подхода, който е избран, е, е интегриран. Люк спомена този интегриран подход. По този въпрос работим и на, на ниво правителство за осигуряване на средства за създаване на собствена фирма. Бих добавил и, че се работи и за изграждане на капацитета на правителството за изграждане на верига за създаване на а, стойност, тъй като по тази верига се създават и работни места. Да вземем за пример една настойчива държава Нигер. В момента там работим по политики, за да може правителството да приеме закони, които да му позволят да провежда социални политики, политики за подобряване на условията на труд. Имаме конкретен проект за професионално обучение на 6000 млади хора и за предоставяне на микрофинансиране директно за тези млади хора. Това е нов проект, финансиран от доверителния фонд за заетостта в Африка. Този фонд подкрепя економическите програми за подкрепа на младежите. Това е този интегриран подход, който вече е възприят. Що се отнася до бъдещето, наскоро финансирахме един нов инструмент. Новите външни инвестиционни планове тези планове имат за цел да помогнат да се създадат работни места в секторите, които вече създават работни места. Друга цел е подобряване на инвестиционния климат, което ще ни позволи от една страна да предоставим техническа помощ а, и да а, изграждаме, да подобряваме капацитета на правителствата за провеждане на тези политики. А, е, следва да бъдат предоставени гаранции за облегчаване на финансирането на инвестиционните намерения на младите хора. Става дума най-вече за предоставяне на кредити, което представлява голяма пречка, особено в нестабилните държави, в които има голяма несигурност и държави, в които правителството е слабо и нестабилно. искаме да подкрепим инвестициите в някои сектори, които смятаме за приоритетни, например селското стопанство, но и в областта на дигитализацията. Това са основните сектори, които допринасят за създаването на работни места в Африка нов инструмент, който трябва да бъде приложен в най-скоро време е това. Що се отнася до политическия дебат, ще спомена, че предстои следващата седмица един бизнес форум съвместно организиран от Африканския съюз и Европейския съюз. На този форум ще говорим съвместно по тези теми за създаването на работни места, за младите хора, за заедостта на младите хора, за това как може да помогнем на младите хора да получат финансиране и да започнат стопански инициативи. Искаме да създадем платформа за диалог между публичния и частния сектор. Той започва още следващата седмица да работим по съвместните приоритети между Европа и Африка, един от които е младежката заетост. Следващата седмица на 30 и 31 ноември ще се проведе срещата на върха на държавите на Европейския съюз и държавите на Африканския континент. Виждаме, че в дневния ред са включени много важни теми, особено младежката заетост, темата за това как може да се насърчи предприемаческия дух, как да се води публично-частен диалог, как да се създадат работни места за младите хора. Това са темите, които са поставени към днешна дата. Ключова тема за политически дебат, който трябва да се води на най- политическо, най-високо политическо равнище, на който трябва да се намери а, решение, което да ни, да ни помогне да намерим повече възможности за достойна заетост на младите хора на африканския континент. Благодаря. Някой да желая да зададе въпрос, госпожа Шойдрова. Заповядайте. Merci beaucoup pour euh, vos interventions, pour euh, vos présentations. Bien sûr. Благодаря за вашата презентация, вашите презентации. Има множество причини, поради които трябва да действаме. В Африка няма достатъчно работни места. В противен случай трябва да се готвим за нови миграционни вълни. Това, това от една страна, от друга страна, това е наша човешка отговорност. А, заради тази отговорност трябва да действаме и да инвестираме. и трябва да работим точно така, както вие предложихте да, да работим с правителствата за образованието и така нататък. Искам да задам два въпроса. Първо, вие говорихте за Африка като за обединен континент, а това всъщност не е така. Трябва да правим разлика между а, държавите, които са много различни. Може да ни дадете примери за държави, където предпоставките са по-благоприятни и където са най-неблагоприятни. Това е първия ми въпрос. Вие не споменахте основната предпоставка за всичко това, а именно мира, какъвто за съжаление нямаме в много държави в Африка, да не говорим за свободата. Трябва да намерим отговор на въпроса как Европа може да действа в този контекст, защото това е основната предпоставка за създаването на работни места и изобщо да се говори за образование. Благодаря. Благодаря. Друг. Госпожа Юнгериус има въпрос. Благодаря на ораторите за картината, която очертах на пазара на труда в Африка, картина изпълнена с предизвикателства и която ни напомни за декларацията от Филаделфия, смятам, че е хубаво да обърнем поглед назад и да видим какви са базовите ценности заложени в тази декларация от Филаделфия, подписана непосредствено след Втората световна война. Моят въпрос е свързан от една страна с инструментите – и може би към госпожа Монтеси. Как може Европейския парламент да помогне? Знаете, това е комисията по заетостта. Високо ценя избраните програми, по които работите, но бихте ли могли да кажете къде точно би могла да помогне Комисията по заедостта от Европейския парламент? Същото би могло да направи господин Кристиансън. Аз много харесвам публично-частното партньорство, което вие споменахте като възможност. Но ако трябва, трябва да се помисли как да се разшири е, е, сътрудничеството. А ако искаме да работим по всички тези приоритети и да достигнем до голям брой хора. И още един въпрос и имам, който отнася по-скоро към ценностите. Към госпожа Самел Лънген. Въпрос, който е, много ме вълнува лично мен. Вие от очевидно се отнасяте сериозно към дневния ред за достойни условия на труд на МОД. И очевидно се отнасяме сериозно към основополагащите ценности, така че да създаваме не просто работни места, а достойни работни места. А достойни работни места означава работни места, които да отговарят на основните стандарти на МОД Смятам, че това са правото на колективно трудово договаряне, правото на организиране, правото на експлуатация на деца. Това са основните стандарти на МОД. Как, как бихте могли да помогнете, например, как, как би могло да се помогне в това отношение? Okay Сега ще дам думата на още един колега, госпожа Харкин. Благодаря ви за презентациите. Въпрос към първия оратор. Вие казахте, че не става дума само за броя на работните места, а за тяхното качество. Мисля, че а, а, въпросът е такъв и в Европа. А, от цифровата економика се очаква да създаде работни а, места а, и то качествени работни места. С това искам да кажа, че имаме теми, които са общи за двата континента. Вие имате вашите приоритети, вие и е, е, бих искал да ви попитам в този контекст. Смятате ли, че развитието, доколкото такова съществува, създава работни места и ако не, Какви, е, какво предлага е, МОД да се направи, за да може растежа да, се, да доведе до създаване на работни места? Втория ми въпрос към колегата от Световната банка. Вие говорихте за интегриран е, подход. Защото, как, както казахте, въздействието на програмата за младежка заедост е в много плоскости. Успяхте ли да промените нещо с дизайна на програмата, да накарате нещата да заработят по-добре? Получихте ли подкрепа на, от страна на частния сектор, който ви е необходим? А, вие също така се спряхте на някои политически въпроси, като миграцията – Има множество предложения за Европейска синя карта и за насърчаване на легалната миграция. Ви говорихте за презаселването на, на хората. И аз много се радвах да чуя за тези конкретни проекти, по които работят, но въпросът ми е, има ли а, възможност да се разширят тези проекти? защото тези, тези проекти са, са важни и съществени, но, но смятам, че те все още са е, капка в морето, така да се каже. Има ли възможност тези проекти да се разширят? И последният ми въпрос а, е, е, слушайки всичко това, а, е, ми се струва, че а, имаме много подобни проблеми, а, може би не в еднакъв размер, но проблемите са общи качество на заетостта, достойната а, заетост. Ако а, погледаме Европейския съюз и Съединените щати, не познавам Африка, но а, виждаме ситуации, виждаме как все повече ресурси се съсредоточават в ръцете на тези, които вече разполагат с ресурси, вместо тези ресурси да се използват за създаване на тези работни места, за които работим днес. И затова искам да ви попитам, според вас, случва ли се това и в Африка? Благодаря ви. You Благодаря много за зададените до тук въпроси. Ще започна с госпожа Синтия Самуел Олан Може би от гледна точка на МОД може да ни дадете някои отговори на зададените въпроси. Заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря на всички, които се изказаха. Ще се занимая с три въпроса. Някои от е, темите, които повдигнахте, са свързани една с друга. Ще започна първо от един въпрос, е, който беше повдигнат, а именно създаването на е, стабилни, достойни работни места. Това е въпрос, който се повдига в Африка – има два важни елемента, свързани с него. Първият е, че няма как да се изпълнят целите за устойчиво развитие, които изискват да се намали бедността и даже да се елиминира бедността, ако не се справим с въпроса за качеството на работните места, ако гледаме само количеството на работните места, има опасност да има много хора, които работят, но въпреки това са бедни и не могат да се спасят от бедността. Това има въздействие в инвестициите за потребление, има и въздействие върху економическия растеж и върху развитието, така че от економическа гледна точка е неефективно да се пренебегне въпросът за качеството са работни, на работните места. Освен това, светът настоява за всички хора, включително работещите, да се гарантират някои основни права. И в този смисъл стабилността на работните места има и допълнителни измерения. Затова глобална, за световната общност има интерес не само да говори за това, а действително да създаде достойни работни места. Защото от това всички ще спечелят. Вторият въпрос. За нас като СТО, многобройните измерения на инициативите – е, свързани с заедостта сред младите, трябва да се вземат предвид. Два примера. Говорим за развитие на уменията. Но дори политиките за уменията да са много добри, независимо от това дали програмите са много добри, ако няма връзка с политиката в областта на търговията, макроекономиката, индустриализацията и селското стопанство, например, ползите от тези умения няма да бъдат използвани. Именно за това трябва да има интегриран подход, включващ всички отрасли. Всички области, които очертах, са важни, но една от най-основните – е това да се гарантира достойна заетост за младите мъже и жени и това да стане основен елемент на макроекономическата политика, на националните програми за развитие и на отрасловите програми. И трябва да кажа, че а, някои от а, усилията на Европейския съюз за подпомагане на Африка вече се насочват в тази посока. За частните инвестиции. Въпросът е до каква степен разглеждаме потенциалът на съответните инвестиции да създават работни места. Това са основни области, които ще помогнат за използването на уменията. Имаше и конкретен въпрос за това как Европейския парламент може да помогне за справяне с тези предизвикателства. Ами това е възможност. Ако имаме е, добри действия. Едно първият въпрос е да се признае, че това е, е предизвикателство за всички, точно както една възможност е възможност за всички. И гледаме към Африка, защото там има доста повече затруднения, но това може да се случи във всеки един друг регион, така че независимо от това за кой регион говорим, трябва да има ангажираност на целия свят за разрешаването на проблемите, за да може конвенцията, е, декларацията от е, Филаделфия, която казва бедността където и да било е заплаха за благоденствието навсякъде, да, да може това да се обърне като възможност, а не като заплаха за всички е, възможност за разрешаване на проблема. Сега за неравнопоставеността. Това е въпрос не е само за Европа. Неравенствата се увеличават в рамките на определени региони и дори страни на африканския континент. Нека да дадем пример. Докладът, публикуван от Световната банка миналата година за неравенството. В много от страните в южната част на Африка неравенството се увеличава. Това се отразява е, на социалната тъкан, отразява се на мира, на стабилността и разбира се, се отразява и на социално-економическото развитие. И това е рецептата за наблюдаваната по настоящему увеличаваща се радикализация на различни части на африканския континент и на света като цяло. Друг важен въпрос е предприемачеството. За нас предприемачеството е един от компонентите – но всъщност е, то може да насърчи участието на все повече хора в формалната економика. Но е, това не е правилната посока. Ние искаме предприемачеството да помогне да се Политиката в областта на предприемачеството, извинете, да помогне да се намерят онези начинания, които са в отрасли, където потенциалът за растеж е по-висок и да насочи подкрепата си именно там. Благодаря. Благодаря ви много, господин Кристианс. Благодаря. По първи въпрос, както казвате, че Европа е много разнообразна, Африка също е много разнообразна и различията са големи, имат всякакви измерения, обаче да видим какво е общото. Общото в областта на заетостта е, че производителността на селското стопанство е предизвикателство във всички африкански страни. Това не значи, че трябва да се прилагат едни и същи мерки, но трябва да се вземе предвид. Особено, що се отнася до най-често ползваните храни. Има много млади хора, които не се интересуват от работа в селското стопанство, а също времено намалява производителността. Има потребност от храни, внасят се все повече храни, така че е, увеличението на производителността на селското стопанство е едно от предизвикателствата. Но там нататък традиционните начини за мислене на заедостта. Да, всеки селски стопанин е, е заето лице, но същевременно трябва да се има предвид, че има и допълнителни дейности. Търговия, съхранение, транспорт, логистика, всичко това е свързано с селското стопанство. Изхранването на градовете. Всичко това генерира много работни места. Тоест, всъщност са засегнати много повече хора. Затова основният въпрос е кой ще. Къде ще бъдат произведени храните? Ще се внася ли от Холандия в Мапуто или ще може да се произвеждат в Мапуто и отглеждат пилета? Същия въпрос може да се зададе за множество други продоволствени продукти. Има търсене, спрямо което няма предлагане. Това е сериозен въпрос за Африка. Разбира се, ако положението е нестабилно, е ясно, че и решенията ще са по-трудно приложими. Но като цяло този елемент ни дава е, начин да захванем нещата от някъде. По другия въпрос, как Европейският парламент може да ни помогне, и аз си зададох този въпрос, когато ни поканиха да участваме на заседанието на комисията. И може би е, е, пос... следният изказва се депутат е, предостави решение. 700 милиона млади хора в Африка, а пък в Европа хората застаряват, така че има области, в които европейските страни вече имат потребност от повече работна ръка. Вярно, че сега не се счита за особено добри маниери да се говори точно за това, но това е действителността. Има различни начини за действие. Има, например, кръгова миграция. Нещо, което взема предвид потребностите на всички. Е, но трябва решенията да взимат потребностите на всички. И на страната на происход, и на страната е, приемаща работещите въпросите, свързани с изтичането на мозъци, интеграцията на пазарното на легалните мигранти. Има легални мигранти, които имат права. И, и това е сериозна област. Е, интеграция на вътрешния пазар на легалните мигранти. И има какво да се направи. Някои програми постигат по-добри резултати, други по-слаби, но за мен това е друг основен елемент, от който може да се започне. След това, ако говорим за търговията, ако стоките не могат да влизат, ако хората не могат да влизат, а също времено пари отиват там за инвестиции, ако искаме да се предлагат стоки и услуги, трябва да има търсене на тези стоки и услуги, така че изведнъж се връщаме обратно към политиката в областта на търговията. И е много важно, когато се работи в областта на търговията, да има някои определени условия. А, има едни минимални условия, които задължително трябва да се изпълнят. От там нататък има една сива зона. Що се отнася до програмите, кои типове програми работят по-добре? Мисля, че като цяло интегрираният подход а, получава голяма теоретична подкрепа, но да се приложи той на място е десетократно по-трудно. Затова трябва да помислим кое, е, как, кое искаме да интегрираме. Макроекономическата политика с регионалната политика, по какво интегрираме? По някаква естествена верига или пък по териториална общност или по търсене на определено умение. Ако се търси определено умение, това изисква да се развива съответния отрасъл. Да, има някои възможности а, с а, сътрудничеството с частни дружества, многонационални фирми. Въпросът е да се съберат всички на едно място. Фирмите, производителите, работещите така че по въпроса за интегрирания подход все още опитваме почвата. Има още много за учене и е, разбира се в комисията по заетост трябва да се вземе предвид, че има такава посока, е, която е полезна, но те първа се разработва. Може би е добре Европейският парламент да изисква тя да се да прилага. И накрая за неравенствата. Ами нека да се върнем отново към бъдещето на работните места и е, цифровата заетост. Основният проблем е, че технологичните нововведения има опасност да доведат до още по-голямо неравенство. И в рамките на определени страни, и между страните. Затова трябва да има специални програми за технологично развитие. Това може да доведе до ползи за развиващия се свят и за Африка по-конкретно, но това няма да стане от само себе си. Трябва да се създаде съответната екосистема. Може да има регу... Е, правни реформи в областта на услугите по интернет. И е много важно да се работи така, че да не се задълбочат неравенствата и в рамките на определени страни и между страните. Благодаря много. Давам думата на представителката на комисията, госпожа Кала Монтесе. беше спомената търговията. Това означава, че може да има някаква полза от търговията и е, действително споразуменията в областта на търговията се развиват много през последните години. Споразумения с Африка и с други части на света. И може би не става дума само за търговия с стоки. А, може би имате някои коментари по въпроса. И също, що се отнася до селското стопанство. Говорите за промените в климата. Ами има някои катастрофи, е, свързани с климата. Не само а, в определени части на Африка, в Източна Африка особено, новите технологии, това също може да е Цифровият дневен ред е много важен. Цифровото развитие е основен елемент от решението и има ли нещо, което можем да направим заедно? Това е моят въпрос. Нещо, което да е отполза и за Африка, и за Европа. И така. Имате думата за отговори. Заповядайте. Благодаря. Много въпроси бяха зададени. Нека да се върна на въпроса, свързан с мира и свободата. Как може да действа Европа? Ясно е, че на африканския континент има безкрайно количество различни ситуации. Някои страни се развиват, други се развиват по-бавно. Освен това, на места има нестабилност, несигурност. на места трябва е, да се постигне е, е най-основната цел да се предоставят някаква храна на населението. Така че политиката на Европейския съюз е различна в зависимост от страните. връщам се от северо Нигерия, в която, както знаете, е, всеки ден има терористични атаки на Боко Харам. Тази част на Нигерия е, имаше по-рано отлични економически възможности. Потенциалът е, и беше много добър и на Нигерия като цяло. Но селското стопанство там е напълно блокирано поради терористичните атаки и нападенията на Боко Харам. Така че там единствената възможност да е, помогнем е да помогнем на мирния процес и е, на политиката в областта на селското стопанство и заетостта и да продължим да работим в областта на сигурността и развитието, защото тези два елемента са много тясно свързани. И трябва да се вземат основните елементи и да се на подновяването на економическото развитие, на там да насочим помощта си, освен хуманитарната помощ. Освен базовите условия в лагерите за вътрешно разселени лица, можем ли да предоставим нещо друго на тези хора? Да кажем някакви професионални обучения, за да може веднага, като приключат конфликтите, те да се захванат с нещо економически продуктивно. Каква роля може да изиграе Европейския парламент? Подкрепям казаното от Люк. Трябва парламентът да продължи да настоява на ролята на инвестициите в човешки капитал. Образованието, професионалното обучение. Разбира се, има някои ограничения, но усилията в тази област са много важни. В политиката на развитие изместваме в областите, в които работим. И малко е съкратена помощта за образование е, и пренасочена към други области, но трябва да се върнем, да настоим на образованието, на професионалното обучение, на инвестирането в човешки капитал. И е, срещата на върха в Готенбург този уикенд ни даде възможност за пореден път да настоим на значението на образованието. Така че това е много важна тема. И тя е свързана и с въпроса за миграцията. В гражданското общество в Европа се развиват е, движения, противопоставящи се на миграцията, независимо от това дали е легална или е нелегална. Е, мисля, че трябва да продължим да мислим е, за световните предизвикателства. И ако мислим в... за заедостта в Европа, трябва да мислим и за заедостта в Африка. Трябва да мислим как да се сложи край на смъртните случаи на прекосяващи пустинята и Средиземно море, но също така трябва да имаме предвид, че в Европа като цяло възможностите са много по-привлекателни за младите, отколкото това, което е на разположение в някои африкански страни. И за това натам трябва да насочим усилията си. И сега има такива. А, а, за, защото иначе ще се развиват все повече тези движения, насочени срещу иммиграцията, редовна или нередовна такава. И това само ще осложни е, отношенията ни с страните партньорки. Нека да дам един пример – за един проект в Нигер. Той е само капка в морето, но все пак показва как днес се дава приоритет на интегрирания подход. Целта е да се постигнат целите, използвайки всички политики и методи на действие. И макроекономическата политика, и тази в областта на образованието, а, ако щете и в тази в областта на сълскостопанските техники. Ясно е, че е, нямаме някакви вълшебни рецепти за решение на ситуацията. Трябва да се определят най-ефективните програми и да се видят да, какви са веригите на натрупване на стойност. Т.е. трябва задълбочен економически анализ. Да кажем, ако искаме да подпомогнем селското стопанство, трябва да идентифицираме онези негови елементи, в които ще има най-добро бързо развитие с добри работни места за споразуменията в областта на търговията. Работи много време вече по темата за африканския континент. Има споразумение за економическо партньорство. Но в Западна Африка е, те не са ратифицирани. Например, за Нигерия, за Мавритания – има затруднения с някои партни... страни партньорки а, от това, че е трудно да се покажат економическите ползи за съответните страни партньорки от финализирането на тези споразумения. Явно трябва да продължим да работим, е, включително и да правим проучвания, които да натрупат информация, е, за да можем действително да ги убедим, че подписването на тези споразумения са от полза за тези страни. И още нещо, промените в климата. В тази област политиката е особено важна. Това е един елемент от политиката, който а, трябва да бъде включен във всички правни норми и всички споразумения и политики. Т.е. когато работим за финансиране на мерки в областта на сълскостопанската политика, сме длъжни да вземем предвид въздействието върху климата на тази съответна политика. И трябва да вземем предвид обучение, възможностите за обучение ем, по селскостопански техники, които подпомагат селските стопани да работят така, че да не се задълбочават промените в климата, тъй като този елемент трябва да е важен за нас и за селското стопанство. И това отново, казвам, е един от основните елементи за създаването на заетост в Африка. Благодаря. Много благодаря. Вървим към края на този разговор, аз бих го нарекла. Много ви благодаря, че имахте възможност да дойдете и че започнахте дискусията. което ни показа колко близки са нашите цели и стремежи. Започнахме да говорим за достойните работни места и ми се струва, че това е номер едно в нашата програма. Разбира се, ние се интересуваме от света извън Брюксел, дори извън Европа, ако щете, и за това сме вие изключително благодарни за това, че дойдохте и участвахте в нашите разговори. Ние ще продължим нашата работа, за да се осигури непрекъснат контакт между нас, непрекъснато да обогатяваме познанията си за Африка, съседен нам континент, който ние би трябвало да познаваме, за да знаем как да взаимодействаме и как да не допускаме грешки. И така, още веднъж благодаря ви. Ние сме на ваше разположение. Благодаря още веднъж.